Uh, ladies and gentlemen, good afternoon, mesdames et messieurs. Госпожи и господа, добър ден. Ah, le, quart d'heure Нека да започнем. Все пак да не оставяме цял четвърт час академично закъснение. Сега с удоволствие мога да представя е, началото на нашата работа за днес след обед, като става дума за економическите предизвикателства и развитието. Като първия панел днес след обед ще говоря за економическите предизвикателства и економическо сътрудничество в криза. Не искам да отнемам от е, времето на ораторите, което им е отредено нито и е, от времето на е, възможността на публиката да задава въпроси, затова съвсем набързо ще огранича уводните си думи до две теми. Първата е свързана с въпроса за това как новите сили, парламентите, правителствата, формиращите общественото мнение, се справят с настоящите економически предизвикателства. Най-голямото сред тях е безработицата сред младежите. И по време на бившите режими в региона имаше безработица сред младежите. Но Революцията подхрани сред младите хора надеждата, че положението ще се подобри много бързо. За съжаление, тези надежди не се превърнаха в реалност. Как следва да се справим с това? Втората тема е свързана с факта, че редица ислямистки партии възнамеряват да прилагат принципите на ислямистката економика, при условие, че изобщо съществува такава економика и при условие, че има един единствен подход към нея. Въпросът е как следва да се справим с предизвикателствата, проистичащи от тази дилема, И как при положение, че някои економически системи е вероятно да се управляват от принципите на исламистката економика, следва да се впишат в световната економическа система, която до голяма степен се доминира от правилата на Световната търговска организация. Световната търговска организация не се подчинява на анархията, дори напротив. Тя работи по много строги търговски правила. Сред нас са няколко видни гости. Първо ще ги представя, след това ще им дам възможност да направят изложенията си. Първият гост, който ще вземе думата е госпожа Сара Чейс, старши научен сътрудник от фундацията Карнеги за светов... международен извинете, мир с седалище в Вашингтон, ако правилно съм разбрала. Нейната автобиография е особено впечатляваща. В момента тя работи по връзките между, цитирам, ширеща се корупция в публичната сфера и надигащ се военен екстремизъм. Госпожа Чейс е автор на труда Наказание за добродетелта. Поглед отвътре към талибаните в Афганистан. Тя пише също така за водещи медии и печатни издания. Няма да губя повече време. Направо ще ви дам думата. Then, uh, I, uh, proceed. О, извинете, разбрах, че ще се изкажете накрая. Друг наш гост е господин Саме Фалай от Египет. Доктор Саме Фаузи е член на горната камера на Египетския парламент. Той е директор на Центъра за изучаване на развитието към библиотека Александрина. От 2009 година работила е като консултант за Министерството по въпросите на населението, както и за международни организации като USAID и ЮНЕСКО. Докторе по въпросите на сформирането на социалния капитал, магистър е по публична администрация. Изучавал е този предмет в университета в Кайро. Има и магистърска степен от университета в Съсекс. И... и е, господин Салем, министър на замеделието на Тунис, е, е, член на партията на Дам. Вие сте министр на замеделието, ръководили сте партията Енада и сте член на изпълнителното бюро от, 99, от 89 година. Експерт сте по морските ресурси, главен инженер и преподавател във Висшето селско-стопанско училище в Тунис. Вие притежавате и е, титла от е, Висшия е, институт в Страсбург. Последният оратор е господин Фаси и Алди Дреси. et qui est un membre au Parlement marocain който е член на е, парламента на Марокко, Комисията за економически въпроси, доцент в факултета по право, финансови, публични финанси, микроекономия, член на партията за справедливост и развитие. А всъщност една класическа дискусия ще е, проведем, като разбира се, а, няма да помолим жената от ораторите да се изкаже първа, защото не смятам, че а, това е необходимо. А, нека да дам думата на господин Бен Салем. Заповядайте. 10 минути. Шукран, бисмиллах الله рахим. الرحيم دعني اولا اشكر آه благодаря. Първо искам да благодаря на Европейският парламент за поканата. Според нас е, е реално необходимо да се започне един откровен е, диалог между двата бряга на Средиземноморието. И във всички случаи вие чувате много повече да се говори за нас, а не от нас. И днес имате възможността да ни чуете вече да разговаряме директно. От друга страна, много се радвам, да, че присъствах на дебатите днес преди обед. Чух изказванията на господин Брок, на господин Виман. Разбирам и вашето отношение и разбиране към събитията от нашата страна на Тих на Средиземноморието. Арабската пролет все още се нарича пролет и ще продължим да я наричаме пролет. Но ако има хора, които искат да я нарекат ислямистката зима, нека да ви кажа, че през зимата при нас има много слънце. А, няма и чак толкова много дъжд. И като министър на земеделието, всъщност за мен е зимата е най-хубавият сезон, защото е, не затруднява е, земеделските работи. На нашата среща днес след обед ние ще отделим внимание на економиката. Но преди е, да започна с тази тема, нека да ви говоря за това, което се случваше с предходния магазин режим. 200 хиляди дипло... университетски възпитаници имаше по време на предходния режим, от които поне 8 хиляди безработни. Има и сериозно увеличаване на цифрата на завършилите университети 2,2%. И независимо, че имахме проблеми, а, ние успяхме да постигнем 3,6% ръст на економиката. Предходната цифра, цифра за ръста на економиката беше 2,2%. И е, този ръст е по-висок от ръста постигнат от нашите съседи, които всъщност нямат е, същите проблеми, с които се сблъскваме ние като наследство от миналото. Е, имаше големи трусове, е, и допълнителни трусове, които дойдоха след голямата промяна. Но днес можем да кажем, че а, всъщност проблемите са по-малко от първата ни година. Значи ръста на економиката е 3,6% и успяхме в рамките на една година по независими оценки 120 000 работни места успяхме да създадем в рамките на тази година. Повече от 20 000 поста в публичната администрация са разкрити. Тези цифри включват и е, януари, е, от е, периода от януари до април. 138 000 работни места създадени до месец април. Ако това се беше случило с економиката в предходния режим, можем всъщност можем спокойно да кажем, че това е достижение на, на нашето правителство. 62 хиляди работни места са били създадени от, пред, създадени от предходния режим, т.е. ние сме увеличили цифрата двойно. А А оставащите над 600 000 безработни пак не бихме казали, че не, не успех, защото в края на краищата това е един дълъг процес, който започна още преди промените. И никой в края на краищата не е обещавал да създаде възможности за пълна заетост. Затова трябва да си задем въпроса как да убедим младите хора, които остават безработни, че все още имат възможности, ще има възможности в бъдеще и че економиката се развива. Сега, защо не сме успели да постигнем повече? Знаете, че световните економики са доста обвързани. Ние сме много свързани с европейската економика и, за съжаление, кризата в Европа доведе до това, че фабриките, които работят в Тунис, получават много по-малко поръчки. Което, разбира се, затруднява създаването на работни места. От друга страна, съществуват очаквания, обещанията на Г8, където развиващите се страни поеха ангажименти да помагат страните от арабската пролет, обявиха помощи в рамките на 8-10 милиарда за помощ на туниската економика, за да можем ние да се справим с многото искания за помощ от името на младите безработни. Но нищо от тази помощ не се превърна в конкретни измерения. Тези 10 милиарда долара обещани е, не стигнаха, нито един долар от тях не стигна до Тунис. И остава да се запитаме тези милиарди, които бяха обявени и обещани. Защо не ги получихме? Дали заради резултатите от изборите или заради кризата в Европа? Кое обяснява неизпълненото обещание? Аз лично предпочитам това обяснение да се крие в кризата, но е въпрос, който ние си задаваме е съвсем законно. Защо не бе спазано това обещание? Всъщност ние не сме тук днес, за да искаме помощ. Не сме дошли да искаме да се спазват направените обещания. Тук сме, за да заявим, че американската економика извлече много ползи от подкрепата, която даде на Европа след Втората световна война и тези ползи бяха споделени. Т.е. и Европа а, се възползва достатъчно ефективно от тях за развитие на португалската, испанската економика след демократичния преход в тези две страни. И отново Западна Европа економически се възползва от подкрепата си, която предостави на източна Европа. И е, цяла Европа се възползва от економическите ползи от е, развитието на източна Европа. И ние имаме нужда от инвестиции, защото да се инвестира в страните от арабската пролет означава да се покаже доверие в бъдещето. Това са едни средносрочни, а дори дългосрочни инвестиции – които ще бъдат от интерес на всички и, и в економически интерес на всички. По този начин ще можем и да разпространим принципите на демокрацията, да обслужваме и интересите на двете страни. И остава да се зададем следният въпрос. Съществува ли реално оптимизъм? Има ли визия за бъдеще? Има ли доверие в бъдещето? за да се правят инвестиции в економиките на страните от арабската пролет. Отново, когато кажа арабска пролет, включвам и Марокко, макар че там революция не се случи. Е, защото в края на кращата арабската пролет е пролет на демокрацията. И Марокко се присъедини е, към този, тръгна по този път, макар и по друг начин. Мисля, че изчерпах е, времето, което ми беше отредено. Това беше, което исках да отбележа. И последна е, бележка. Економическата теория от е, гледна точка на исляма. Реално. Принципите, економическите принципи на исляма – се откриват в финансовите теории на исляма. Париж и Люксембург всъщност прилагат тези принципи много отдавна. И ние в момента насърчаваме ислямските банки, които работят и в европейски страни. Създават се фондове на базата на доброволни вноски, примерно нещо като католическите асоциации. Това са обединения, които подпомагат бедните. Не мога да кажа, че това са определено изисквания на исляма, това са просто реалности. Бедните имат нужда от помощ. Не смятам, че има ислямистски теории, които принципно се противопоставят на теориите за търговията и развитието на економиката. Напротив, нашите теории са либерални, насърчават индивидуалната инициатива, личната инициатива и няма причина да се смята, че ще има е, ислямистки теории, които ще се противопоставят на международните такива. Благодаря, господин е, министр. Е, с двете минути, които ви отпуснах допълнително, вие се вписахте напълно във времето и сега давам думата на доктор Сами Фаузи. Су Сами Фаузи. О, Хенен, Хенен. Thank you. Uh, first of all, I would like to extend my thanks for... Uh, Благодаря ви. Е, бих желала да изразя моята благодарност е, към е, Европейския парламент и Фундацията Карнеги за поканата да участвам в тази конференция и да говоря пред вас за економическата ситуация, но също и за гражданските свободи, правата в държавите от арабската пролет. Ще се опитам да разширя малко този спектър, като ще говоря за економиката на Египет, включително и Развитието на техниката. Египетската економика е засегната от събитията. Това се отрази на економическия ръст, на оборота, на доверието към пазара. Също времено институциите преживяха един период на несигурност, което се отрази негативно на економическия ръст като цяло. Според статистиката на правителството, ние имаме само 2% економически ръст през тази година, през тази финансова година. През 2012-2013 година това поне е цифрата, която съобщи нашият министр на финансите пред е, е, горната камера. Безработицата е около 13%, е, като ние имахме и периоди на много по-висока безработица миналата година. Да кажем, безработицата достига на 40%. Безработицата обхвана е, не само необразовани хора, напротив, е, е, безработни са и млади хора, които са с висше образование, които направиха на практика революцията. Но най-вече младите пострадаха на пазара на труда. Правителството обяви, че 120 милиарда е, египетски е, лири е, ще бъдат предвидени в бюджета за следващата година. нали, като цифрата ще нарастне, може би, и до 200 хиляди. Също време, но правителството обяви, че започва война с укриването на данъците, с корупцията, с редица други порочни явления на финансовия пазар, включително и несигурността в цифровото финансово пространство. Така че от тук също се очакват повече постъпления. За да се оздрави економиката, естествено тази битка с корупцията, с економическите измами е, би трябвало да е, приключи успешно. Това е изключително важно. Макроекономическата е, стабилизация изисква обаче непопулярни мерки. Отказ от субсидии, повишаване на данъците. Този вид политика води до възпиране на, на една голяма част от мерките, които бяха предназначени всъщност за оживяване на економиката и това ще доведе до необходимостта да се отпускат извънредни помощи в определени области, за да се справят хората с ситуацията. Така че разширяването на тази система от мерки е, на практика ще замести или ще компенсира до голяма степен ограниченията и съкръщенията, економиите, но тя изисква политическо съгласие, тя изисква промени в Конституцията, в избирателното право, в съдебната власт. Междувременно вече не малка част от е, тези правни актове вече са поставени на масата. Те са подготвени и предстои да бъдат обсъждани. Ако във всеки случай наистина е, е, сме тръгнали по пътя към демократичното развитие и налагането на демократичните ценности, ние ще трябва да предприемем тези, макар и непопулярни мерки, за да осъществим реформите. Съществува по-настоящем един антагонизъм между управляващите и опозицията. А, аз а, съм направил за себе си някои анализи и като а, сътрудник в парламента. Необходимо е, е естествено да се предприемат редица стъпки от страна на правителството, ако то желае да преодолее настоящите финансови проблеми. А именно да се върнат към лозунгите на революцията за социална справедливост, за по-бързо и по-добро развитие за всички. Е, и това е изключително важно за страна като Египет. Но тези лозунги на революцията останаха лозунги. За момента не се вижда е, една такава ориентация в е, политиката. Нещата са фокусирани най-вече върху корупцията, предприемат се различни мерки, е, но е, няма една цялостна, всеобхватна стратегия в това отношение, е, така че да не се предприемат частични мерки само по отношение на отделни нежелания явления, а да се тласне напред развитието на цялото общество. Е, не бива да се концентрират усилията само върху е, градските райони. Трябва да се обхванят и селските райони и да се създаде социален капитал, за да се постигне известно економическо е, раздвижване. Двадесет до 50% всъщност е, е бедността. В е, градските райони по-ниска, но е, много по-висока в е, селските райони, в провинцията. И това е един от огромните проблеми. Това е всъщност и причината за една голяма част от социално-економическите сътресения как е, всъщност е, да преминем от състояние на мизерия и бедност към е, бързо економическо развитие, как да изградим капацитета, как да се осъществи истинската економическа реконструкция, преустройството на Египет. Необходим е политически подход е, по-различен от този, който наблюдаваме в момента от страна на управляващите, които е, е, не реагират адекватно на потребностите, които са несигурни и създават на практика нестабилност. И същевременно се засилва раз, различията между ислямисти и лайцисти дори когато говорим за е, партията на справедливостта и развитието, е, трябва да е, отбележим редица критични моменти. Не става дума само за политически слабости, но и за слабости в економическата политика. Днес по-рано се говори за религиозната свобода в Египет. Някои от е, проблемите в това отношение и напрежението между е, отделните религиозни общности е, се дължат именно на е, незадоволителното економическо развитие. една голяма част от е, членовете на християнската общност се опитват да е, напуснат страната, да мигрират. Е, и това на практика е изтичане на мозъци. Хора, които иммигрират от страната, има и сред мисулманската общност, но по-силно засегната от миграционните процеси е християнската общност. Така че е, економическият, финансовият капитал в крайна сметка е, би трябвало е, да направи нещо, защото и той губи, когато образовани млади хора напускат страната. А, какво стават е, така с е, е, ислямските е, е тежнения в рамките на економиката. Ислямските теории е, са много развити и вие можете да прочетете много такива и, е, и то известни теории от ислямски учени. Въпросът е, че на практика е, нещата са доста по-далеч от теорията и се развиват неблагоприятно. Въпросът за заплатите всъщност е, е не само проблем, около който е, се водят е, научни е, и теоретични спорове. Той е и в основата на сблъсъка между лайцисти и ислямисти. Всеки път, когато се е, представя някакъв нов законопроект, е, започва отново е, е въпросът и спорът за това доколко може да се говори за ислямска легитимност, да кажем, на съответния закон или законопроект. Да. Аз смятам, че в момента не би трябвало да губим време с теоретични спорове и с публични теоретични дискусии. Би трябвало да се концентрираме върху практиката, върху създаването на закони, които ще ни помогнат при промените на обществото и държавното устройство. Либералните тенденции в економиката включват разбиране към и приемане, толерантност към другите религиозни общности. Струва ми се, че именно този подход би трябвало да определя и практиката и економическите усилия на правителството, а то е всъщност много характерен за ислямската религия, за исляма. Благодаря много на представителя на Египет, а сега давам думата на доктор Хакима Фасли. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Много се радвам, че се намирам сред вас днес. Искам да благодаря на Европейският парламент, който ни покани за да присъстваме на тази е, среща, която е и политическа, и економическа, и културна, и има за цел да има по-голямо разбиране на това какво се случва в е, е, страните от арабската пролет, преодолеем клишетата и да можем да имаме по-голяма степен на разбиране и на предвижване на двустранните ни отношения между Европейския съюз и е, арабските страни. Е, прехода, наречен арабска пролет, имаше е, за цел да изгради едни по-демократични страни, за да може да се осигури и социално и економическо развитие на тези страни мароканските граждани не останаха на страна от тези тенденции. Те се присъединиха към общия дух на промените, въпреки че е, има изключения в е, развитието на тази страна и прехода и в економически и социален е, преход. Ние така поставяме основата на едно ново Марокко, основано на базата на солидарност, което спазва своята национална идентичност и се обръща и към себе си, и към е, страните извън край нас. Имаше много развития през последните няколко години. 2011 излезе царски декрет. След това и съответни законодателни мерки, които и избори, които доведоха до създаването на ново правителство партията за справедливост и развитие за, властта и за първ път се създаде алианс от е, няколко партии в управлението. Тоест, е, ние отговорихме на изискванията на е, народа на улицата в международен план – това също се отрази на взаимоотношенията ни с страни, с които сме свързани с, с споразумение за асоцииране. В национален план Марокко от няколко години също страда от економически, политически и културни неравновесия и проблеми. Средната класа, която създава развитие, бе сериозно подронена по силата на различни политики. Всъщност създаде се едно разделение на две части. Една много малка, малък слой, който стана изключително богат и останалата част от средната класа, която обединя. обедня. Тоест и сред младежите се създаде подобно неравновесие, защото те са представители също на този отрязък от населението. Средната класа е засегната от безработица, особено университетските възпитаници – Провеждат се структурни реформи, но тези реформи не бяха достатъчно ясно проведени и не доведоха до, по-скоро доведоха до неправилно разпределение на богатства и корупция. Парламента прие програма с определен брой приоритети, а именно изграждане на нова държавна администрация и структура с цел запазване на вътрешното единство. Предприяти са ред мерки, като например използването на финансови средства за финансиране на реформи в образованието и в други области – правителството също създава е създало 50 000 е, работни места 2011-2012 година. Има решение за откриване на различни програми свързани с, да речеме, мерки за компенсации, фискални реформи. Както говорихме днес сутринта, мароканското правителство организира семинар за финансовата и данъчна реформа – и започна мерки по тази финансова реформа, която има за цел да ангажира всички заинтересовани страни. Също така се предвижда реформа и на пенсионната система, което ще е много трудно. Започва и борба с корупцията, Възприема се един приобщаващ е, подход е, с цел да се създават е, проекти за реформи. Правителството, в което участвам, застана зад принципа да се провеждат реформи в рамките на стабилност. т.е. да се запазва а, националната идентичност, националното единство и ислямската и арабска култура. А, никой не може да каже, че жените говорят най-много, както видяхме. Целта е да можем да разговаряме тук възможно най-открито, затова веднага давам думата на двама члена от е, национални парламенти. Първият е от Словакия. После ще дам думата и на е, колеги от Египет. Искам да ви помоля, ако можете да ограничите изказванията си до... Трябва да изслушаме и докладчика до две минути. Съжалявам, но ще бъда много стрикна. Господин Робан, заповядайте. Okay, Благодаря ви. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря ви за интересните изложения. Имам въпрос към представителите на Египет във връзка с мерките за планувани за противодействие на демографските тенденции. Както знаем, населението на Египет от 70-та година насам се отчетвори. Тогава то бе 20 милиона, към момента е 85 милиона. Това е източник на редица проблеми. Какви са средносрочните ви планове в економическо отношение за справяне с огромния брой на населението? Вторият ми въпрос е свързан с ислямистките партии. Те твърдят, че техният модел се основава на преразпределянето и той е в противоречие с ислямския модел в економиката, който е либерален и ориентиран спрямо пазара. Знам, че има проблеми с лихвените проценти, Както казахте, изискването на лихви е против ислямските принципи, но едновременно с това трябва да се съобразим и с съвременната реалност. Как възнамерявате да се справите с това противоречие? Благодаря. Въпросите ви бяха най-вече към представителите на Египет. Затова нека може би ви дам думата за отговор или по-скоро преди това ще дадем възможност за въпроси. Следващият въпрос е от представителка от Унгарския парламент. Имате думата. В изложението си господин Бен Салем упомена Плана Маршал говори и за източна Европа, за прехода от комунизъм към демокрация. Ако ще цитираме исторически факти, нека упомена, че след прехода към демокрация към източна Европа не бе приложен план Маршал. Планът Маршал бе приложен към Западна Европа в края на Втората световна война но в източна Европа бяха реализирани преки чуждестранни инвестиции. Такива инвестиции бяха направени и в моята страна, в Унгария. Тези инвестиции обаче се основаваха на взаимни интереси. И мисля, че мога да говоря от името и на други държави членки. Унгария при всички положения имаше интерес да задълбочи връзките си с страните от арабската пролет. За да можем обаче да задълбочим отношенията си с тези страни, те трябва да бъдат поставени на стабилна економическа основа, да се основават на стабилна рамка. Унгария може да предложи немалко, например по линията на инвестиции в напоителни системи. Имаме широк опит в тази област. Споменахте заемите и как са уредени те в ислямското законодателство. Доколкото знам, ислямското законодателство забранява лихвите. Как смятате да се справите с този проблем? Сега ще дам думата за въпроси на публиката. Господин Меки от Египет ще вземе думата, моля да се ограничите в рамките на две минути. طيب هو انا طبعا كانت في في السيشن اللي فات аз искам да е, говоря всъщност за нещо, което се спомена днес преди обед. Става дума за пряка връзка с темата, която обсъждаме е, в момента. Имам известни цифри, свързани с египетската индустрия. Ние не можем да се справяме с проблемите в економиката, без да сме преодолели проблемите на частния сектор – Инвестициите в индустрията е, са 13% 2012 година. А миналата година бяха само 9,3%. По отношение на други индустриални е, дейности, ние трябва да предприемем една по-широка визия по отношение на преработващите индустрии и услугите. Затова има нужда и от съответно законодателство. Това е първото, което исках да кажа. Второ, един от депутатите сутринта зададе въпроса за е, закона, свързан с асоциациите и сдруженията. Още няма прият такъв закон, имаме различни виждания. Говореше се, че Египет е много затворен и не дава възможност да се създават сдружения вътре в страната. Има застъпници на тезата да има пълно отваряне, има и трети вариант да се даде възможност за взаимоотношения с външни е, сдружения, но да се запазва вътрешното единство. Във всички случаи е, тук се поставя въпроса за финансирането на подобни асоциации, какви цели е, преследват те. Ние трябва да проследяваме и пътя на финансирането им, аз съм разглеждал съответното законодателство на щатите на Обединеното кралство и мога да ви кажа, че и в тези страни законодателството е изключително ограничително. Мерси. Uh, uh, have... Благодаря ви. Списъкът с желащите да се изкажат няма да бъде допълван. Ако продължа да включвам в него желащи да се изкажат, няма да имаме никаква възможност да дадем думата на гостите ни. Преминаваме към следващия желаящ да се изкаже господин Баракат от Белгия. Благодаря, господин, госпожа председател. Искам да се обърна към господин министърът Бен Салем. Вие говорите, говорихте за обещаната помощ от Европейския съюз. Е, така, помня една шега от деня, когато се проведе конференцията в Довил. И тогава се появи заглавието 50 милиарда долара обещават Европейския съюз и щатите за подкрепа на е, арабската пролет. И веднага на същата страница пише Европейския съюз се събира на заседание, за да търси 10 милиарда за спасаване на Гърция и проблема е откъде ще ги намерят. Та, а, ние като а, европейски граждани бихме ви призовали, когато се обръщате към своя народ. Е, опитвай се да бъдете конкретни. Няма да казвам честни, но все пак, когато се създават известни идеи, е, народа започва да възприема Европейския съюз като голям донор и когато това не се случи, има разочарование. Второ, говорихте за лондонската борса и Париж и Брюксел като последователи на ислямските финансови теории мога да ви кажа, че всъщност ние, тези борси не се интересуват от а, економическите теории, а искат да привлекат милиардите, които се намират а, в а, исламските банки, а не а, основите на економическата система. Ако економ Ислямската економика обещава на партиите, които са на власт, че ще се развива на базата на либерализъм и показва, че това не се случва. А в Европа все пак се развива либерализъм, макар че не бих казал, че е див. Та в международния обмен ние сме готови да привлечем арабските страни да участват в този е, либерализъм. А ако те не е, желаят, трябва да намерят друг начин на обмен, на развитие за уреждане на своите економики. И ако ми позволите, извинете, госпожо, е, иска да ви кажа още една шега, но хайде ще кажа по-нататък. Освен това, вие е, направихте коментари, разбира се, което е ваше право, не е въпроси. А сега давам думата на господин Марзук. А, е, той две минути. Имате право на две минути, както всички други. Бисмилlah е, Ана, يعني الكلمة موجهة للدكتور името на милостивия Бог искам да се обърна към а, господин Фаузи. Не следва да оставаме напълно отрицателна представа за положението в Египет. Там съществуват и нови економически дадености. Успяхме да възстановим някои средства, които напуснаха страната и тези средства съвсем не са незначителни. А, примерно в земеделието се развива отглеждането на пшеница. Единственото, от което се нуждаеме е повече инвестиции. Не искаме помощи, а инвестиции. Господин Бен Салем каза, че тези инвестиции ще бъдат от полза за всички. Направено бе сравнение с ползата, която плана Маршал изигра за щатите. А, що се отнася до опозиционната партия Елнур по отношение на кредитирането? Ние не се противопоставяме по силата на религиозни съображения, а по силата на економически такива. Тук има членове на парламента, както сме ние, а, идеята за кредитиране се приема от религиозна гледна точка, защото понякога определено има нужда от това, така че не бива този аспект да се третира единствено в религиозното му изменение. Думата има господин Брам от Холандия. Имате две минути. Няма да говоря две минути. Първият ми въпрос е към доктор Хайнен и към господин министър Бен Салем. Регионалното економическо сътрудничество е доста ограничено в региона на Северна Африка и Близкия изток. Какви според вас са перспективите за по-нататъчна регионална економическа интеграция? Смятате ли, че економиките от региона са достатъчно съвместими помежду си, за да участват в такъв процес? Вторият ми въпрос е свързан с разширения достъп до пазара на Европейския съюз. Нещо, което ние в Холандия решително подкрепяме. Един такъв разширен достъп може да е стимул за економиките на страните в региона. Как бихте убедили по-неблагоприятно настроените държави членки на Европейския съюз да ви предоставят разширен достъп до пазара на Европейския съюз. Най-вече до пазара на сълскостопански продукти допълва председателката. Сега ще дам думата на господин Язики. Къде сте в залата? Имате думата за две минути. Въпросът ми е към господин Бен Салем, министъра на селското стопанство. Бях малко изненадан от липсата на задълбоченост, от липсата на визия за економиката, било то от страна на правителството на Тунис или на някое друго ислямско правителство, като че ли правителствата в региона не осъзнават, че случилото се през изминалите години в Близкия изток до голяма степен се дължи на економически и социални фактори. През изминалото десетилетие бяхме свидетели на економически растеж. В Египет економиката реализира растеж в размер от 5 години годишно. Близка до тази цифра е и цифрата в Тунис. Но е много висок процентът на безработица сред младежите. Какви са вижданията ви за данъчната политика, бюджетната политика, търговската политика? Не изложихте дългосрочни планове. Не изложихте планове за економически мерки. Каква политика смятат да преследват ислямските партии, за да могат да създадат необходимите стотици хиляди работни места в региона. Председателката, благодаря ви. Следващият оратор е господин Улген. Имате думата. Въпросът ми е свързан с бъдещето на египетската економика. Би ми се искало да узная какво е виждането на господин Хайнен може да се каже, че Египет е в тежко економическо положение. Спадат валутните резерви, повишава се безработицата, забавя се темпът на развитие на економиката и като че ли Египет ще преживее економически срив, ако не се предприемат скорошни мерки. Знаем, че има планове за мерки от страна на МВФ. Ако погледнем другите развиващи се страни, то ще видим, че в, там са проведени реформи в резултат от економически кризи. Трябва да се възползвате от економическата криза като възможност за реформи. В някои други държави обаче економическата криза само задълбочи политическата нестабилност. Според вас, на какво ще станем свидетели в Египет? Мислите ли, че има економическа криза в страната? Мислите ли, че ще има споразумение с МВФ? Ако смятате, че има економическа криза, то мислите ли, че най-накрая политическите сили ще започнат да разговарят помежду си за економическото бъдеще на страната? Или по-скоро смятате, че кризата ще доведе до по-нататъчна политическа нестабилност и радикализация? Благодаря ви и за това, че бяхте кратък. Сега ще дам думата на господин Феди от Тунис. Okay. Thank you. Uh, I have two remarks. Благодаря. Ще направя две бележки и ще задам два въпроса. Първата ми бележка. Съгласен съм с господин Бен Сален, В Тунис все още е пролет. Оптимист съм за бъдещето, но съм и много, много предпазлив в оптимизма си. Втората ми бележка е свързана с плана Маршал и с поетите финансови ангажименти. Тези ангажименти не бяха подкрепени с дела било поради липса на средства, поради липса на воля или поради липса на доверие към настоящото правителство. При всички положения обаче се нуждаем от инвестиции, а не от помощи. Сега ще премина към двата въпроса. Казахте, че са създадени 133 000 работни места в Тунис, но не съм съгласен с това. Може би 100 000 души са били назначени в публичната сфера в Тунис. Но това е допълнителна тежест за публичната сфера. 85% от бюджета се изразходват за публичната сфера. И тази цифра се увеличава с 7% всяка година. Какви мерки ще се предприемат, за да се намалят тези 85%? Ако не се намалят, ще фалираме в рамките на две години. Вторият ми въпрос благотворителната дейност в гражданското общество. До голяма степен тя е с политическа насоченост и има опасност държавни пари да се използват от политически сдружения. Как да противодействаме на тази опасност? Благодаря ви, госпожи и господа, за участието в разискванията, за много разнообразните коментари и за зададените въпроси. Много от въпросите бяха свързани с Египет. Опасявам се, че участникът ни в панелната дискусия от Египет е изправен пред трудна задача. Сега ли да ви дам думата или искате малко време? Ще ви я дам сега. Имате 5 минути. Uh, this... Благодаря за въпросите и коментарите. Оказва се, че Египет е в центъра на вниманието и е, сърцевината на региона. Е, ще отговоря е, в кратка форма на повечето въпроси. Е, демографското развитие и политиката в това отношение. Аз разбирам, че демографските проблеми действително е, са изключително важни в е, страните, които вече са постигнали е, една доста висока степен на економическо и социално развитие. Но в е, Египет е, те не са все още в центъра на общественото внимание. Има и национален съвет, отговарящ за въпросите на населението, но Струва ми се, че би трябвало да се създаде първо стабилност в страната, да се, за да могат да се решат социалните въпроси. Някои от наблюдателите твърдят, че е, една голяма част от проблемите по отношение на правата на човека са всъщност наследство от предишния режим – а други смятат, че е, именно е, обществото би трябвало да се погрижи за това, да се погрижи и за е, спазването на правата на всички граждани, най-вече на жените. Но при всички положения трябва да се създаде повече стабилност и в това отношение. Така че, е, да, действително, ние би трябвало да обръщаме повече внимание на социалните е, въпроси, но за момента на преден план излизат економическите проблеми. Да. Економиката и е, ислямските теории, ислямските теории за економическото развитие. Ислямското движение е, е твърде е, разнообразно. Вие ще намерите различни е, слоеве, различни групи от обществото в рамките на това движение, които споделят различни виждания. Като политик и като човек, който се занимава с проучванията и с образованието, ние търсим по-скоро прагматичните аспекти на ислямските теории в проблемите и ежедневните усилия за тяхното решаване. Ето това е всъщност основното, което бих искал да подчертая – Моите колеги в е, парламента е, споменаха някои от постиженията. Да, ние сме е, все още живи, както се казва. Ние оцеляхме и една голяма част от министрите в нашето правителство се опитват наистина да предприемат много по-съществени мерки. Не говоря за индивидуални постижения, говоря за холистичните, колективни постижения на правителството. И е, разглеждайки постиженията в този смисъл, е, аз не смятам, че правителството е постигнало Бог знае какви резултати. Е, на по-битово, на ежедневно равнище е, се сблъскваме с. Е, много висока степен на критичност и критично отношение към това, което се случва под ръководството на нашето правителство. В момента и това е всъщност основният ни проблем. Сътрудничеството на регионално съ... равнище. Да, ние в арабския свят сме постигали е, доста висока степен на конкурентно способност, но като говорите с хората, е, ще установите недоволство, неудовлетвореност. Е, те е, се опакват от е, твърде много пречки, от бариери, които блокират тяхната економическа инициатива. И ето, че отново економическата основа всъщност за сега пречи за обединяване на отделните групи в, и общности в Египет. Тя би трябвало да бъде основата, на която да се обединим. И още нещо, което се окачествява като нещо негативно. Аз а, а, срещнах а, през годините на прехода а, доста различни становища по отношение на нашата възраждаща се економика. И всъщност важно е да имаме правителство, което да предлага различни инициативи, което да може да осъществява комуникация с хората, което да може да мобилизира енергията на обществото. И Франсис Окояма, когато говорим за е, развитието на е, Япония би трябвало да признаем факта, че е, Япония не се изгражда в този си вид, в който съществува в момента само с пари. Не. Тя се изгражда като една ефективно работеща държава и економика, най-вече с усилията на хората и за това, основното за японската економика е всъщност е, е, креативността, съзидателните усилия на всички граждани в Япония. И аз много се надявам, че това ще се случи и в Египет. Е, ние се нуждаем от точно такъв вид управление, което да накара хората действително да осъзнаят и да повярват в промените. Благодаря ви. Благодаря. Много въпроси имаше за вас и затова ви отпуснах и повече минути, но е, надявам се, че не и останалите няма да се възползват от това. И сега давам думата на министър Бен Салем. Към него също бяха отправени няколко въпроса. Ето, господин министр, имате думата. Знам, че е голямо предизвикателство да останете в рамките на 5-6 минути да говорите, но Искам да отговоря на въпроса на унгарският депутат със следното. Когато споменах плана на Маршал, не казах, че плана Маршал е, е от полза и за Истична Европа. Казах просто единствено, че е, щатите се възползваха от плана Маршал в същата степен, в която се бяха благоприятствани от него и западните страни. Освен това, Европа в Европейския съюз е, се възползва от е, ползите на падането на комунистическата система. Аз съм се срещал с унгарския представител на Унгария, посланник на Унгария в Тунис. Разговаряхме по въпроса за напояванията. Тоест, ние сме готови за всякакви форми на сътрудничество с европейски страни, независимо дали те са западни или източни. Въпросът за кредитите и лихвите. В е, Тунис ние искаме да оставяме отворени врати за всички. Те да могат да имат избор. Ако искат да имат е, кредит от Ислямска банка, могат да го направят. Където там не се говори за ам, лихва за така нареченията обща полза Мурабаха, Марбаха. Тоест, даваме възможност всеки да използва системата типа банка, която предпочита дали ще е ислямска или обикновена. А, въпроса на господин депутатът от Белгия. Вие а, говорите за либерална ислямска система. Аз лично не смятам, че става дума за див либерализъм Нямам достатъчно време, за да ви представя цялата теория на ислямската цялата ислямска економическа теория, просто нямам време. Само бързо мога да ви кажа, че става дума за ислямистка либерална економика, в която обаче има и социалност. Няма никакви противоречия в това отношение. А, в отговор на а, изказването на холандският депутат, а, където се говори за а, слабости а, в двустранно регионално сътрудничество, а, причината за подобни слабости в двустранното сътрудничество се свежда до предходните диктаторски системи. Кадафи и и неговия режим, примерно, затваряха границите в продължение на месеци, без предупреждение, като това естествено се отразява отрицателно на сътрудничеството, не само страните от арабската пролет, но всички страни в региона. Съществуват и други проблеми, като проблема с Западна Сахара. Е, защото там не може да се създаде един интегриран махребински район. Съществуват и други проблеми, които затрудняват сътрудничеството. Това са чисто е, така социални нагласи. Но а, е, няма проблеми за сътрудничество между севера и юга. И е, накрая последният изказващ се говори, че няма економическа визия. За времето, което ми е дадено, не мога да говоря за, в подробности за младеща, за безработицата, за общата ни економическа визия. Е, макар, че темата на нашия дебат бе именно економическата система. а, всъщност тук не се постави въпроса за това какъв е нашия економически подход в всичките му подробности. економическата економиката на Тунис се основаваше на крайбрежните области в миналото. Те бяха двигател на економическия растеж, а вътрешността на страната бе дърпана, така да се каже, от крайбрежните области. 88% от инвестициите се стичаха в крайбрежните региони и 16% оставаха за вътрешността. В момента възстановяваме равновесието в одобрения ни бюджет, примерно на Министерството на земеделието. Това е много важно министерство в нашата страна. Министерството на земеделието има голямо отношение към инвестициите и 60, 76% от бюджетните си средства Министерството отделя за дейности във вътрешността на страната, т.е. не в крайбрежните области. определихме така, имаше едни водещи зони е, в страната, които дърпаха останалата част. А в момента се опитваме да в края на кращата да сложим, така да се каже, мотор на всеки вагон, т.е. всеки район да може да се развива сам без да бъде дърпан от други. Това е нашия економически модел. Една, един локомотив за всеки район. Казвате, че а, когато цитирам цифрата 230 хиляди работни а, места, това не е точно. А, цитира се цифра 112. Но в края на краищата това са цифри. Аз ви цитирам Националния статистически институт. И е, след като в момента един министр излезе с статистически данни, те се появяват моментално на Фейсбук, например. Така че е, ние нямахме много доверие в статистиката в миналото, но в момента може спокойно да се е, радва, да, да разчитаме на точността им. От е, е общия брой е, е работни места е 132 000 до април, включително. Е, разбира се, има също и статистики. 5800 е, са пенсионираните служители и само 760 е, нови са назначени. Нашата администрация има нужда от човешки потенциал, от кадри. Имаме нужда и от подкрепа в, по отношение на човешките ресурси. А, имаме достатъчно университетски възпитаници. Е, а, 250 хиляди е цифрата, която се цитира, т.е. може да се освоят тези места. Благодаря. Нека сега да дадем думата и на тези, които искат да се изкажат. Е, давам ви думата, моля, да отговорите. Е, още по-кратко ще говоря, госпожа Фазли. Всъщност към мен не бе отправен никакъв въпрос, но нека да се възползвам от възможността. Аз, може би, просто говорих достатъчно ясно, затова няма въпроси. Е, три момента искам да поясня. Първо, въпроса, който се повдигна сутринта от един депутат тук, който коментира, че не разбира как може да се каже, че е, е, движенията в Марокко са движение борба с е, глада. Е, Аз мога да кажа, че всъщност е, развитията с това, което се случваше в е, Марокко може би е било проблем на повода. Ставаше дума, че това е движение за достоинството. А, и не става а, дума за а, отражението на ислямските партии върху демокрацията в Марокко. Ние търсихме промяна в рамките на стабилността и е, искахме да привлечем всички участници в този процес политическите партии, независимо дали се наричат ислямистки или не, те са всъщност предимно политически партии. Тоест, те първо са политически партии и след това определят програмата си по измеренията на исляма. И те отчитат желанията на гражданите. Изключително много нови неща бяха направени от новото правителство. Говорих за компенсации, за реформи. В момента ние сме един работен обект. Всеки министр работи по определен брой реформи с цел да се създаде една нова демокрация. И така в духа пак на дотите е примерно задължението шефа на правителството да се изправя да дискутира економически въпроси. И в момента хората, които следят изказванията на мистер председател по економическите въпроси, са всъщност по-многобройни от футболните запалянковци, които следят мачовете на водещите отбори. Тоест, гражданите имат много голяма ангажираност към политиката. Всички говорят за политика в момента, всичко говорят, е, всички говорят какво прави и правителството. И ние се опитваме да е, започнем с този подход, да има възможност да се изкаже различно мнение, да се участва в процесите. Опитах се да бъда прекален, пределно кратка. Благодаря. Председателката, с това стигаме до последната част от нашето заседание, което ще е също толкова важно и ще представя едно обобщение на нашата дискусия. Давам думата на госпожа Сара Чаес. Ще се опитам, вместо да повтарям казаното до тук, да извлека онова, което според мен може да залегне в по-нататъчни размисли и разисквания. Господин Хайнен започна изложението си с понятието политическа економика. И според мен това е едно много важно понятие, тъй като не можем да избегнем политическото измерение на економическото развитие в страните от региона. Не можем да отделим политическия от економическия аспект. Те трябва да бъдат разгледани на вътрешно и на външно равнище. На вътрешно равнище, както каза господин Фазли, трябва да разгледаме разпределението на растежа. Не можем да говорим само за показатели като нарастването на БВП и други статистически показатели. Те не отразяват реално развитието на економиката. Трябва от политическа и економическа гледна точка да разгледаме разпределянето на растежа сред населението. Дори когато показателите за растежа са добри, то трябва да вземем предвид, че от този растеж се възползва само една много малка част от населението. От него се възползва само малобройният елит, което може да доведе до много опасна ситуация от политическа гледна точка. Говорихме за ролята на новите политически партии и най-вече на ислямските партии, които са и темата на нашата конференция. Всички партии, били те ислямски или не, трябва да установят отчетност, да се борят срещу економическата престъпност, да върнат част от облагите от тази престъпност на хората, от които са били откраднати средствата, трябва да предотвратят възникването на подобни явления в бъдеще. Задачата на правителствата е не само да създават работни места, но и да противодействат на усещането за несправедливост. Нещо, което е един дълбоко политически въпрос. Господин Хайнен много уместно се спря върху политическия консенсус, необходим за провеждането на економически реформи, наложени отвън или от динамиката на економическото развитие. Политическият консенсус е много важен. Той бе блокиран поради много други въпроси, като например ролята на религията в обществото, ролята на журналистите и на средствата за масово осведомяване. В случая трябва да си отговорим на въпроса как да постигнем дълбоките економически реформи, които са необходими. Друг колега говори за финансирането на политическата сфера, най-вече по линия на хуманитарни организации. Това е един проблем, който засяга не само нововъзникващите демокрации, но и западния свят. Става дума за въпроса какво е въздействието на огромната потребност от средства върху политиката. Това има отражение върху политиката, и върху економическите мерки. Когато се намесят финансови въпроси, се налагат ограничения върху политическата сфера и върху економическата политика. Друг въпрос бе свързан с волята от страна на човешкия капитал да участва в реализирането на нови економически политики, в зависимост от това кой е на власт. С други думи, някои хора се въздържат от участие в подобни процеси, тъй като нямат доверие на управляващата партия външната динамика в економиката. Това е свързано с, с слабата подкрепа отвън по време на революцията. Тази подкрепа бе изненадващо ниска в сравнение с 89-та година, с периода след Втората световна война, в сравнение с средствата, които бяха предоставени на Ирак и Афганистан. Говоря като американка. Въпросът е защо подкрепата отвън е толкова ниска. Това се дължи на световната економическа криза. Дължи се също така на двояката роля на правителствата след революциите. Дължи се и на фактори, свързани с политически ценности – следва ли, може ли економическата помощ да бъде обвързана с ценности в рамките на прехода? Мисля, че не е честно да правим сравнение с Япония след Втората световна война или с други държави, тъй като това бяха окупирани държави и економическата помощ, която им бе предоставена, бе обвързана с предоставяне на гаранции за спазване на определени ценности. Следващият въпрос. В каква степен наложените отвън условия във връзка с помощта, била тя безвъзмезна или под формата на кредити, са с идеологическа насоченост. В каква степен либерализмът, който е едно от условията за предоставянето на голяма част от международната помощ, е с идеологическа окраска. И това води до още един въпрос, а именно каква е визията на ислямските партии за економиката? В Европа и Съединените щати има много противоречиви виждания за економическата политика. Някои залагат на строгата бюджетна дисциплина, други не. С други думи, ние самите не можем точно да определим визията си за економиката. И имаме ли в такъв случай изобщо право да изискваме ясна визия за економиката от страните от региона? Гражданите на тези страни могат да запитат в каква степен визията за економиката на ислямските партии е насочена към решаването на проблеми, относими към цялата система. В каква степен ислямските партии наистина се опитват да противодействат на факторите, коренящи се в самата система, факторите, нарушаващи економическото равновесие? В каква степен ислямските партии възнамеряват да се справят с най-тежките последици от тази липса на равновесие? Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателката. С това приключваме втория кръг от разискванията като един добър докладчик. Поставихте изложихте, извинете, почти толкова въпроси, колкото и отговори, за което съм ви много благодарна. С сега за мен е удоволствие да дам думата на Едуард Макмилан Скот, заместник председател на Европейския парламент, е, за заключителни думи. Даваме ви думата с две минути предсрочно. And, uh... Благодаря, Аними. Е, трябва да кажа, че чудесно модерирахте нашата дискусия. Аз е, замествам всъщност председателя Шулц, който не е в състояние в момента да е, присъства поради моите ангажименти в рамките на трансатлантическото партньорство аз бях привилегирован и бях първият, един от първите политици, които посетиха Египет след събитията преди няколко години. Благодаря много на Фундацията Карнеги, на швейцарското правителство, на нашите оратори. Европейският съюз се опитва да бъде много ефективен в своята политика на съседство. Да изкраща мостове и да предприема съществени мерки за добросъседски отношения. Въпросът е, е, е как бихме могли да подпомогнем страните в целия регион по пътя им към а, демокрацията. Тунис, Марокко, Алжир, Египет се различават в развитието си. Някои от тях минаха по пътя на, на реформите, преживявайки революции, други преживяха еволюционен преход, както е Марокко. но с доста голямо мнозинство бяха спечелени е, изборите в Египет, в Тунис от нови сили, които желаят да преодолеят тежкото наследство на диктаторските режими. Но само изборният резултат, колкото и впечатляващ да е, той не е достатъчен. Трябва да се е, създаде конституция, трябва да се създаде новото законодателство. Председателят на комисията за външна политика подчерта, че е, проверката, контролът, е, балансирането са предназначени всъщност са да създадат по-добри е, изгледи е, за развитие в името на демокрацията, в името на гражданите. И ако няма е, демократично устройство, е, няма да може да се постигне е, необходимото равновесие в обществото. Ако няма свобода на словото, ако няма свобода за журналистите, няма да могат да се наложат тези демократични ценности и да се постигне желаната стабилност. Точно това всъщност беше и основният тревожен момент в предишните е, режими, които доведоха до събитията по време на арабската пролет. Потискането на свободата на словото, на гражданските права и свободи. И а, това би трябвало сега да бъде а, целта да се наложат а, правата на човека, да се наложат гражданските свободи. А, това действително е а, важната цел. През 2011 година петима арабски активисти получиха наградата Сахаров. Те бяха от Либия, от Сирия, от Египет и от Тунис е, посмъртно. Е, тези млади хора загубиха е, живота си по време на арабската пролет. И когато президентът Мазуки през началото на тази година заяви, че е, революцията не е, е националистически ориентирана, че тя е насочена към демокрация, че тя е насочена към економическо развитие и просперитет. Е, ние е, наистина, е, слушайки тези думи, е, сме изпълнени с оптимизъм, че развитието ще продължи именно в тази посока. За съжаление, економическият ръст е, на страните от арабската пролет е, е недостатъчен. Много бавно се съживява економиката. А не можем да опазим човешкото достоинство, ако не създадем економическата основа за един по-добър, достоен е, живот за всички граждани. Много сложно е положението в тези страни и предизвикателствата, пред които те са изправени, са огромни. Но Европейският съюз ще ги подкрепя, уверявам ви, госпожи и господа, по пътя им към демокрацията, към стабилността, мира и спокойствието. Госпожи и господа, ето, че е, стигаме до е, е, последните заключителни думи за днес е, и преди да закрия днешното заседание с представителите на страните от Арабската пролет, нека да ви кажа, че утре ще се видим отново в 9 часа в е, сградата на университетската фундация в улица, на улица Егмонт 11. Сградата се намира много близо до Европейския парламент и мисля, че няма да бъде проблем да стигнете до там. Нека, госпожи и господа, да използвам последните моменти, минути, за да благодаря на всички вас за участието, за интереса към нашата дискусия и да благодаря най-вече на участниците в дискусията, на ораторите, Е, и на е, всички от тези, които е, приеха да присъстват и да говорят тук, включително и на най-вече на представителите на партиите, които се твърди, че са ислямски, но те представиха своите виждания и се опитаха да покажат връзката между демокрация и ислям. И така, благодаря на всички. До утре.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 Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Госпожи и господа, колеги, откривам заседанието. Ще гласуваме становището на госпожа Вебер. Госпожа Вебер е, не е тук, затова не може да ни пречи. Параграф 1, изменение 1, три части. Всичките три части са предложени от господин Галер, който в момента е на една съвсем небезопасна мисия от наблюдатели в Пакистан. Така че той също отсъства. Трябва да кажа, че е, задачата, която е, са поели не само господин Галер, но и останалите колеги, изисква доста кораж. Госпожа Схаке, искате думата? Аз е, смятах, че вече почваме да гласуваме, господин председател. Това може да се запише просто като пример в протокола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 Край на гласуването. 48 гласа за, няма гласове против, един въздържал се. Становището се приема. Очевидно и личността, която стои зад него. преминаваме към доклада Схаке. госпожа Схаке не желая думата. Кой е за е, компромис Едно За против въздържали се приема се. Компромис. А, е, не, изменение а, е, 52 за против въздържали се приема се. Компромис 2 кой е за? Против въздържали се приема се. 59-то изменение. Ще се гласува сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка. Струва ми се, че се отхвърли, но все пак проверка. 59-то изменение гласуваме в момента с електронни карти. Край на гласуването. 25 гласа за, 26 против. Отхвърля се. 60-то изменение кой е за? Против. Въздържали се. Струва ми се, че резултатът е подобен на предишния при 59, но да направим проверка. Край на гласуването. 30 гласа за, 22 против. Приема се компромис. 3 кой е за, против, въздържали се. Приема се. 62 изменение, но в ограничената му формулировка. Кой е за, против, въздържали се. Отхвърля се. 65 са против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се. Моля. А, кой е за 65-то изменение? Кой е против 65? Приема се. Вие гласувахте за 65-то изменение. Не, няма да правим проверка. 66. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. 67. Кой е за? Против? Въздържали се? Струва ми се, колега Лансбергес, че с помощта на комунистите бе прието изменението, но нека да направим проверка. Край на гласуването. Не, не се приема. 24 за, 28 против. Не, този съюз този път не доведе до нищо добро. 68 за, против, въздържали се.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 въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? По 74-то изменение. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 28 гласа за, 25 против. Приема се. Невероятно, но факт. Компромис 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 79-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. 81-во изменение, две части. Кой е за първата част? Против? Въздържали се, отхвърля се. Втора част, кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се,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 30 за, 24 против. Приема се 94. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисля, че се получи същото мнозинство. Приема се. Съгласни сте. 95. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Проверка по 96. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Двадесет и осем за, 22 и два против. Приема се. Колегата Салюс Валски използва три гласа и пак не му стигнаха.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 против, въздържали се, проверка. Е, резултатът не е съвсем ясен. Край на гласуването. 23 за, 27 против, отхвърля се. Това бе 101 изменение, сега 102. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 26 за, 29 против, отхвърля се. 105 кой е за? Против, въздържали се, от Отхвърля се. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. 108 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 118. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. социалистите не гласуваха. 117. 26 за, 25 против. Приема се. 116 няма да се гласува. 119 също. Не, не, съжалявам. Гласуваме 119. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 с основнесено изменение. Докладчикът. Благодаря, господин председател. Ние всъщност оттегляме основнесеното изменение и предлагаме да гласуваме компромиса, който бе съгласуван с докладчиците в Сянка. Така че е, гласуваме текста без основнесеното изменение. Председателят, кой е за компромис 7? Кой е против? Проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. на гласуването. 30 за, 27 против. Приема се. 126 кой е за, против, въздържали се. Приема се. 127 за, против, въздържали се. Проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 26 за, 30 против, отхвърля се. 128 каза е против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, проверка. Mr. Сарюс-Волски, you middle of a vote. Господин Сариус волски напомням ви, че сме в режим на гласуване. Край на гласуването. А все още липсват три гласа. 23 за, 34 против, отхвърля се. 131, кой е за? Не, 130 първо, кой е за? Против, въздържали се, приема се 131 за, против, въздържали се, проверка. Абшимо изкишлосен. Край на гласуването. 27 за, 32 против, отхвърля се. А сега 132, 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133, 137 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 149 за. Против. Въздържали се. Проверка. Абщимо изкашлазен. Край на гласуването. 28 за, 32 против. Отхвърля се. 150 за против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 159, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 160 за, против. Как... Да гласуваме отново. А, виждам, че не можете да вземете решение, да. Приема се. Приема се. 161 за, против, въздържали се. И тук не е съвсем ясно проверка. Абшилът Край на гласуването. Край на гласуването. 31 гласа за, 28 против. Приема се. А, един глас а, в повече от НП а, и ето, получи се този резултат. 162 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 163 за. Против. Въздържали се. Приема се. 164 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 165 за. Против. Проверка.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 ако социалистите организирано гласуват при първото обявяване, няма да се налага проверка. Вие просто проявявате колективен мързъл при първото обявяване на изменението. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се, наистина. Компромис 12. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 23 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 са против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 16. Компромис, компромис 16, извинете. Тук има някаква грешка. Кой е за? Компромис 16, против, въздържали се, приема се. 35 изменение за, против, въздържали се, приема се. 36 и то изменение? Не. 39-то изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се. Проверка. Е Край на гласуването. 27 гласа за, 30 против, отхвърля се 41 за, против, въздържали се, отхвърля се 42 за, против, въздържали се, отхвърля се 43 за, против, въздържали се, отхвърля се 1 за, против, въздържали се, отхвърля се 2 за, против, въздържали се, приема се 3 за, Искате проверка по две. Добре. Край на гласуването. Твърде е, много гласове от е, социалистите. 33 за, 27 против. Приема се. Трето изменение. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. 4 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 5 за,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 Да, приема се. 30 гласа за, 27 против. А сега крайното електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Докладът се приема. 54 гласа за, 1 глас против, 1 глас въздържал се. Най-сетне. E e Господин председател, от името на групата на НЕП, позволете ми да кажа, че за нас е ясно, че този доклад се отнася до положението на печата и медиите по света, не само в Европейския съюз. Председателят, благодаря ви. Ще отбележим това ваше изявление. Мисля, че в доклада правилно се посочва, че Европейският съюз трябва да послужи като образец но докладът не се отнася само до Европейския съюз. Ще си имаме проблеми с други парламентарни комисии. Трябва ясно да се разпределят компетенциите. Трябва да отчетем, че формулировки, които биха били желателни от политическа гледна точка, но не спадат към нашите компетенции, не би трябвало да се внасят под формата на предложения за изменение в пленарната зала. Моля ви, бъдете внимателни. Ще инструктирам съответно и нези, които организират пленарните заседания.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 43, извинете, с устно изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за. Против, въздържали се, приема се. 46 за. Изменение 46 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тези изменения спадат към компетенциите на Комисията по международна търговия. Но ще гласуваме. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 62-63 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Но нека проверим електронно.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 благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 86. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Но нека проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 34 гласа против 88. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 3 три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 93 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. Кой поиска електронна проверка? Вие ли? Трябва да го намеря този човек. Dann zum Antrag 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 103. 102. За, против, въздържали се, приема се. 103. За, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 110 в три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част отпадна. 111 за, Първа част се прие. Ще продължим да честваме годишнината.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 Изменение 15 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за. Против, въздържали се, приема се. 25 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за. Против,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 Приема се с 47 гласа за, 6 гласа против, 5 въздържали се. Колеги, искам да ви направя едно предложение. Моля, запазете за момент тишина. Препоръката на Инта за трансатлантическите преговори през май. Ще гласуваме, предвидено е да гласуваме през юни, но според мен няма смисъл. Трябва да има един общ дебат за трансатлантическите въпроси. Ако сте съгласни, нека да поискаме общ дебат през май. А, не да слагаме този въпрос на дневния ред два пъти. Съгласни ли сте? Съгласни ли сте? Would like to put the Искаме дебата за трансатлантическите въпроси да е наведнъж не един през май, един през юни. Да направим един общ дебат. Ако обичате, говорете в групите си, е, ако можем да сменим дневния ред. Направете всичко възможно да направим това. Благодаря. Край на заседанието.